за ситуацията в Венецуела. Дискусията би трябвало да приключи с резолюция, която ще бъде подложена на гласуване в четвъртък. Господин Гонзалес Понс иска да се изкаже за. Когато този парламент връчи на венецуелската опозиция наградата Сахаров, пое един много важен ангажимент – на 20 май в Венецуела обаче ще се проведат едни подправени избори. Ние не искаме да се провеждат такива избори. Следователно, нашата помощ би трябвало да бъде да гласуваме резолюция, да не признаваме резултатите от подправени избори, да призовем правителството на Мадуро да не провежда тези избори, а да води диалог с опозицията и на трето място би трябвало наблюдателите от Европейския съюз и международната общност да не стават съучастници. Мадуро след 20 май е, ще стане още по-нелегитимен, отколкото е сега. Ние трябва да затвърдим своя ангажимент с венецуелската опозиция, както го направихме с наградата Сахаров. Do la parola all'onorevole Coso per noi che per un intervento. Давам думата за изказване против. Ние сме против това предложение, защото единствената цел е да се намесим в изборите, които няма да се спечелят от тези, които някои искат. Всъщност, ние одобрихме изборите на асамблеята, когато спечелиха вашите приятели, но сега искаме да заклемим бъдещите избори, защото там няма такъв шанс. В нито една страна не може чрез намеса да се отменят избори. Не може да има такава намеса. Вие се опитвате с международни избори да постигнете това, което вашите приятели не постигнаха с насилието от улицата. Така че вие кажете на вашите приятелчета да диалогират като опозиция. Оноревле Скакелер, прего. Колегата Скакелер има думата. Благодаря. Положението във Венецуела е много сериозно и за това всъщност трябва да имаме предвид, че това искане не отговаря на член 156 и не може да се правят такива предложения, ако текстът не е предоставен на колегите поне 24 часа предварително. Разбирам, че ситуацията е неотложна, но протекоха два месеца между предишното гласуване и сегашното предложение. Имало е достатъчно време Целта на правилника е всички групи да имат достатъчно време да се запознаят с текста, а не големите групи или председателят да правят промени както им се харесва. Има причини за тези правила. Колегата Понс. Ако демокрацията в Венецуела е наистина важна, ние не бива да престанем да се борим за нея заради някакъв правилник. Какво според вас правилника е по-важен от демокрацията? Когато процедурата става по-важна от демокрацията, това е извинение да не подкрепяме демокрацията. Това е спешно положение. Ние трябва да предприемем действия, защото изборите са на 20 май. Няма друго пленарно заседание, на което да се произнесем. Или сега ще се произнесем, или няма да има резолюция. Аз бих искал да има резолюция. Вие не искате да има резолюция. След като е така, нека да проведем дебат. Като в този парламент е имало много такива дебати и резолюции по решение на председателя от името на всички. Гонзалес Понс. Господин Гонзалес Понс. Ако обичате. Разбирам, че вие искате да се проведе дебат. времено съм съгласен с госпожа Келер, не може да има резолюция, след това да има изявление на председателя, в което изявление да се резюмира позицията, която изразихме и в предишната си резолюция. Това ли искате, господин Понс? Това е консенсусното предложение. Ако то се приеме, ние бихме могли да го преглътнем. Но ако не се приеме, бихме искали да се гласува нашето предложение. Келер, прега. Госпожа Келер. Не мога да разбера всъщност за какво става дома. Миналата резолюция не засяга точно тези моменти, но имахме два месеца. Ако вие искате да има декларация, а, добре, но тя не бива да бъде изготвена само от една или две групи. Това не е в унисон с нашата процедура. Не може да има резолюция по смисъла на правило 156. Ние може да имаме обаче дебат. Оноревле Скакелер. Госпожо Скакелер, има предложение на господин Гонзалес Понс. То е дебат без резолюция с декларация на председателя в съответствие с последната резолюция, прията от парламента. Съгласна ли сте или да гласуваме? Разбира се, винаги можете да кажете за резолюцията, но в резолюцията не се казва нищо за изборите през май, така че има едно противоречие. В такъв случай, господин Понс иска дебат по неотложен въпрос. Това е единственият начин да има резолюция. Госпожа Ска Келер казва, в противен случай, ако няма неотложен проблем, не може да има дебат с резолюция. Нека да гласуваме дали пленарната сесия иска неотложен дебат по този въпрос – с резолюция. Ако това не мине, ще преминем към дебат без резолюция. Сега гласуваме, за да решим дали ще има неотложен дебат с резолюция по случая Венецуела. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Предложението се приема. То ще има неотложен дебат с резолюция. Резолюцията ще се гласува в четвъртък. И така, в сряда не, не, не, ако обичате, вече имаше дебат, обсъдих, обсъдихме. Позволете ми да приключа и после ще ви дам думата. Почакайте малко. Вие нарушавате регламента защото ако ще има резолюция, трябва да разполагаме с текста на собствения си език поне 24 часа предварително. Не дейте да изкривявате закона, за да прикривате собствената си корупция в Испания. Джейнса. Освен ако не става дума за неотложен дебат. Аз дадах възможност на госпожа Келер да се изкаже за в полза на дебат, но господин Понс поиска неотложен дебат с резолюция. Гласувахме и тази резолюция ще бъде, трябва да бъде внесена до 18 часа и измененията до 21 часа трябва да се внесат измененията. Гласуването ще бъде в 11 часа на 2 май. А, групата на ГУЕ поиска да се включи декларация за спазването от страна на Испания на международните норми а, за сексуално насилие а, в светлината на последните събития. Давам думата на господин Гонзалес Понс да представи предложението. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, сега много от испанските жени се чувстват много по-зле защитени от съдебните институции след това, което се случи и съда в Навара излезе със своята присъда миналата седмица. Става дума за момиче, на 18 години, изнасилено от пет мъже, които определят себе си като ламанада или стадото. Те се я е оставили в безсъзнание, но според съда това не е изнасилване, а форма на насилие. Това е абсолютно неприемливо. Мисля, че Истанбулската конвенция ясно определя какво съставлява изнасилването, всички сексуални действия без съгласието на отсрещната страна. Това определение е адаптирано и в нашето законодателство, затова е абсолютно неотложно да се направи нещо, за да не се разпространяват тези действия нито в нашата страна, нито в други държави. Трябва да се хармонизират законодателната уредба, за да е ясно какво съставлява изнасилването и тези неща никога повече да не се случат. Chiede la parola per un intervento contrario. Има искане за изказване против. Естерен Сферагут, благодаря господин председател. Ние смятаме, че наистина трябва да има нулева толерантност към посегателството на правата на човека. Сексуалните посегателства са също такива представления. Ние се водим от Истанбулската конвенция, но това не значи, че трябва да атакуваме решенията на съда, защото става дума за независима власт. Затова мисля, че ние не можем да се произнасяме по работата на един съдия. Само за това, като се водя от собствения наказателен кодекс на нашата страна, и решението на Върховния съд, мисля, че можем да кажем да, трябва да мислим за бъдещи законодателни изменения, за да изпълним Истанбулската конвенция, но в никакъв случай не бива да оспорваме решенията на съдебната власт. Благодаря. Госпожа Скакелер, заповядайте. Гласуваме предложението на групата на Обединената левица. Думата ли искате? Спокой, спокойно, спокойно. Гласуваме по именно предложението на групата на Обединената левица. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Предложението се приема. Декларацията на съвета и на комисията за спазването от страна на Испания на нормите за сексуално за сексуални престъпления. Групата на зелените иска да се включи декларация на комисията за митата върху алуминия и стоманата. Госпожа Скакелер поиска думата. Уважаеми колеги, тарифите от страна на САЩ може би не са е, най-важното в публичния дебат, но ние като съзаконодатели трябва да вземем отношение. Имаше днес заседание, на което бе споделена много интересна информация. Тази информация обаче трябва, е, трябва да е споделена, според мен, и трябва да получи публично достояние. Комисията се опитва да получи разрешение за, за нови търговски разговори за САЩ още тази, този месец. Е, хубаво е да знаем какво, за какво разрешение ще става дума, по какво комисията ще може да преговаря и по какво не. Трябва да говорим за това, за това аз моля да имаме дебат в рамките на тази мини сесия, за да може като парламент да имаме влияние върху преговорите. Заповядайте да се изкажете против. Благодаря. Господин председател, в политиката е така. Много понякога изказванията се разминават. От името на НП аз не бих искал да имаме този дебат в рамките на тази сесия. Естествено, дебат по този въпрос е необходим, въпреки че нашите е, мнения може да се различават. Но мин вчера е, има, бе подадена тази информация, но ние не знаем подробностите. Хубаво е да прочетем текста, да помислим преди да говорим. Не, не става дума да за това да говорим сега или никога. Следващата сесия се задава. Може тогава да говорим в подробности и може да излезем с ясна, единна и силна позиция от страна на Европейския парламент, а не да говорим без да знаем за какво става дума. Е, Госпожа е, Скеле, е, Ска Келер, не мога да кажа, че говори без да мисли. Преминаваме към гласуването. Кой е за предложението на групата на зелените? Край на гласуването. Предложението се отхвърля. В четвъртък ще се добави следното гласуване за генно модифицирана захар. Има ли възражения? Няма. Приема се. И така, приехме дневния ред. Сега преминаваме и изявление на комисията относно пакета от мерки за многогодишната финансова рамка за периода след 2020 година. Благодаря на председателя Юнкер за това, че прие да представи